Госпожи и господа, нека да започваме. Казвам се Крис Бърнс. Аз представлявам мрежата или The Network към Euronews. Добре дошли на годишното ни събитие, наречено Това е нашата Европа, да бъдем активни. Имаме много интересен панел с гости и разполагаме с 180 минути. Аз самият имам само 10, така че няма много време за моето представление, но ще ни остане много време за обсъждания. Освен това, сме свързани онлайн в 30, с 30 представителства в цяла Европа, работим на 20 езика, което означава пълен езиков режим. Така че в цяла Европа, дори и онези, които не са в представителствата, могат да бъдат ангажирани в нашето събитие. И нека да ви кажа как можете да се свържете с нас. EYC 2012-13 ЕО, Европейски омбудсман. Така че, а, нека да кажем, събитието е много важно. Следващата година предстоят избори за Европарламент. А, събитието е важно, защото, и нека да кажа нещо в телеграфен стил. Миналата седмица имаше избори в Харватска. Харватска предстои да се присъедини към Европейския съюз. Колко беше участието? 21%. И в предишни избори за евродепутати непрекъснато се наблюдава все по-слабо участие на гражданите. Какво ще стане следващата година? Как да покажем на всички, на всички европейци? И макар, че аз говоря с американски акцент, майка ми е французойка, имам френски паспорт и говорим и други европейски ци. И така, следващата година – колко от моите приятели европейци ще гласуват и ако не го направят, както казваха по време на Вьетнамската война, какво ще стане, ако има война? Какво ще стане с Европейския парламент? В каква екзистенциална ситуация ще изпаднем, ако участието е ниско? Затова днес трябва да покажем, че хората могат да се ангажира чрез Европейския омбудсман, чрез Европейската инициатива на гражданите, да покажем, че имаме власт. А тук имаме и участници в панела, които ще ни обяснят точно как да упражним тази своя власт. Така че да, трябва да кажем да, можем наистина да се ангажираме и на най-низко гражданско ниво, чрез Европейския омбудсман, а и чрез онова, с което всеки от нас се занимава. Ще покажем днес как да го направим. И така, да започнем с нашите участници. От дясно е Марк Бертран. Той е омбудсмана на Валония. Той има какво да ни разкаже а, за проблемите, с които той се е сблъскал. До него е комисаря Вивиан Рединг, комисаря за правосъдие, основни права и заместник-председател на Европейската комисия. А, с нас е Никифорос Димандурус, европейският омбудсман. А от лявата ми страна и това е изненадата. Очаквахме Мартин Шулц председателят на Европейския парламент. Той обаче делегира тези правомощия на Изабел Дюран, защото господин Шулц е ангажиран и така и трябва да бъде в Кипър. Там проблемите са от по-различно естество. И до Изабел Дюран е Алесандра Мирабиле, която участва в а, Общество 2020. Тя е в предните редици на Европейската инициатива на гражданите и се се ангажирала с набиране на средства за европейците, които искат да се възползват от програмата Еразъм. И до нея е Дидия Корверт. представител на гражданското движение в Белгия Г1000 от повече от година е, надяваме се, че ще чуем и гласовете на други, които са успели да се, които ще успеят да се включат в обсъждането. И така, позволете да започнем с господин Диамандуро, с Европейски омбудсман. Заповядайте. Благодаря, господин Бърнс. Добър ден на всички. Госпожи и господа, Искрено се радвам, че участвате в това събитие под заглавие това е нашата Европа да бъдем активни. Нека да кажем, че организираме това събитие в рамките на инициативата Европейска година на гражданите 2013. Днес, разбира се, Участието на гражданите в изграждането на Европа и нейното бъдеще е в центъра на вниманието. Много се радвам, че сред нас представители на различни инициативи на гражданите, включително и Европейски омбудсман. С удоволствие ще ги слушаме и ще чуем как те ще се ангажират с темите на днешното събитие. Изключително съжалявам, че неочаквани промени в ангажимента на председателя Шулц промениха неговите планове. Заедно с председателя Барозо и председателя на съвета, госпожа Торнинг Шмидт, той участва в диалог на институциите за това как ще се промени живота и бъдещето на Европейския съюз. От друга страна обаче, за нас е огромно удоволствие, че заместник председателя на Европейския парламент, госпожа Изабел Дюран, се съгласи да се включи в нашето събитие така тя ще докаже, че единствената демократично избрана европейска институция наистина е представена на събитието, организирано от Европейския омбудсман на най-високо ниво. Госпожа Дюран е добре известна, като е много активна в гражданското общество и прекрасно ще се справи с задачата днес. Така че благодарим и изключително се радваме, че чрез нея ще чуем вижданията на европейските граждани. Освен това, Искам още веднъж да благодаря на Европейския парламент. Искам да благодаря за неговото гостоприемство и за възможността в тази великолепна сграда още веднъж да организираме нашето ежегодно събитие. Като по този начин ангажираме колкото се може повече европейски граждани. В тази връзка нека да кажа, за първи път това събитие може да бъде следено не само тук в Брюксел, но на практика и във, всеки, във всяко информационно представителство на Европейския парламент в цяла Европа. Затова искам да приветствам с добре дошли гражданите, които се включиха и в Братислава, и в Берлин, в Париж, в Прага и всички останали европейски столици. Очакваме да чуем и техните изказвания в хода на дискусията чрез Twitter а, и чрез информационните представителства, както а, се надявам а, ще имат възможност да участват и всички, които ни гледат онлайн. Освен това, много се радвам, че заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Вивиан Рединг, е сред нас днес. В миналото тя многократно участвала в най-различни събития, организирани от омбудсмана. Госпожа Рединг е в предните редици на диалога на комисията с гражданите. Нека да подчертая, през последните месеци тя навсякъде, където и да бъде в Европа, подчертава своето желание да изслуша гражданите и да чуе техните тревоги. Независимо дали е в Германия или Гърция, тя разговаря с гражданите, а не само за тях. Във втората част от събитието с нас ще бъде друг заместник-председател на комисията, господин Севчовик. Той е отговорен за Европейската инициатива на гражданите. Ще чуем много за тази инициатива днес и очакваме да чуем от него как той гледа на тази много важна инициатива. И накрая с мен е колегата Марк Бертран, омбудсмана на Валония както и господин Крис Бърнс от Евронюс, на когато искам официално да благодаря за това, че се съгласи да модерира днешното събитие. Преди да започнем, нека да споделя с вас някои мисли. Днес сме тук на фона на най-тежката криза, пред която е изправен Европейския съюз тежките економически проблеми и предизвикателствата в моята родина, както и в много други държави членки, представляват много важно измерение на кризата. Всеки ден като че ли чуваме само лоши новини които се отнасят не само до международните финансови пазари, но и до непрекъснато увеличаващите се социални напрежения и мерките за затягане на коланите в държавите членки. Колкото и да е тежка економическата криза, и по отношение на еврото, и по отношение на бъдещето на самия съюз, не бива да забравяме, че гражданите в целия Европейски съюз постепенно губят доверие във възможността на националните правителства, но и на Европейския съюз да намерят решение на проблемите. Всичко това много ме тревожи, особено като се има предвид част от моите собствени задължения, а именно да спомагам за доверието между европейските граждани и администрацията на Европейския съюз. Едно е да седим и да чакаме националните правителства или европейските институции да намерят решение на проблемите и да поемат инициативата. Съвсем друго е обаче гражданите да бъдат активни и да предприемат сами положителни мерки. Лисабонският договор дава възможност за по-широко участие на гражданите, например в рамките на Европейската инициатива на гражданите и консултациите, които провежда комисията. Това са наистина много важни стъпки, с които ще се засили възможността на гражданите да участват в демократичния живот на Европейския съюз. Получавам много жалби от граждани за проблеми в най-различни сфери Смятам, че това е добро. Е, е, добре, защото е, по този начин гражданите ни подсказват кои са слабите места в европейската администрация и ми помагат да реша проблемите, когато те възникнат. Или да го кажем по друг начин. Много се радвам, че давам своя принос към участието на гражданите в Европа и че чрез своите жалби те наистина могат да помогнат да се променят нещата. Днешното събитие дава възможност на гражданите наистина да поемат съдбата си в свои ръце, да дадат своя принос към бъдещето на Европейския съюз. Има много начини това да се постигне. Да се използвате инструментите на Европейския съюз, които Европейския гражданската инициатива на гражданите е, им предоставя или да се мобилизират големи групи от граждани, които е, да реализират е, своите цели. В контекста на економическата криза трябва обаче да помислим и по какъв начин да изградим една чиста и здрава Европа. Нещо, което интересува всеки европейски гражданин. С удоволствие ще участвам в това събитие, в обсъжданията. Надявам се, че вашите изказвания ще бъдат източник на вдъхновение за всички нас, за всички, които сме тук в Брюксел и се надяваме да докажем колективните предимства за европейските граждани на Лисабонския договор. Надяваме се, че по този начин ще се подобрят е, диалога и консултациите между европейските институции и гражданите в е, името на демокрацията и европейския правен ред. Благодаря ви. Благодаря, господин Никифорос. Сега, освен а, предстоящите избори, за омбудсман скоро, нека да не забравяме, че и Европейския парламент ще има избори. Изабел Дюран има думата. Благодаря. Благодаря на всички, господин омбудсман, скъпи Никифорос и всички участници, които ни следят отдалече в Никозия, Атина, Мадрид, Лисабон не всичките евентуално са в същото настроение като тези в залата и трябва много ясно да си даваме сметка, предприемайки е, е, а, действия с оглед на европейските е, е изборите за Европейски парламент, но и още от днес да си дадем сметка, че европейските граждани губят доверие не само по-възрастните, но и най-младите поколения. И е, редица институции, и, в комис... и комисията, и парламента, и омбудсмана се опитват да дадат ключ на европейските граждани към институциите и въпреки това има спад на доверието и ние носим огромна отговорност, особено ние в Европейския парламент евродепутатите, всички, които работят за, за, за, за тях и всички, които ги избират. След една година, може би, Европейския парламент а, може би ще плати тежка цена, а, като ниско участие в изборите, цена, която е, плащат всички европейски граждани. И това може би ще бъде справедливо гражданите изпращат тези, които отиват в Европейския парламент. Има много хора, които няма да гласуват, други, които ще е, гласуват а, е, а, е, вота на гнева, който може да накаже партии, които се застъпват за връщане на национално равнище, които искат да разплетат европейския проект и е, да накарат да, на хората да повярват, че на национално равнище нещата ще потръгнат по-добре. Това е света, в който живеем в момента и в който трябва да направим всичко възможно, да направим гражданите по-активни и е, е изключително важно да ги накараме да разберат, че трябва да бъдат чути. И точно тук омбудсмана може да играе роля, както и евродепутатите, комисарите, да, бъдат, да бъдеш чут, да бъде чут гласът ти е нещо изключително важно е, правят се много допитвания до европейските граждани но а, ако те си дадат сметка, че тяхното мнение ще бъде зачетено, ще бъде още по-важно, защото те а, се чувстват огорчени. Много често а, група граждани, неправителствени организации дават своето мнение и някакси после тези мнения потъват в някаква огромна котия и те не виждат резултат от това. А, мисля, че ще бъде много важно а, да ги накараме да повярват в това, че мнението им се зачите. Имаше една, един първи дебът в Страсбург в Европейския парламент миналата седмица. Това е детска болест, все още ние не знаем как да организираме тези събития. Комисията подходи много добре, опитва се да подобри този инструмент, но а, по, по отношение на е, Европейската инициатива на гражданите вече има търсене. А, граждани смятат, че е уместна, а тези, които не желаят да се включат, не смятат, че е удачна, поне могат публично да кажат защо смятат това и се събира в момента подписка. Искам да приветствам и работата на омбудсмана. Много неща станаха по време на вашия мандат, още при, при първия ви мандат преди 10 години, вие изиграхте сериозна роля за развитието на тази институция. Европейския съюз вече си създаде правила за достъп до документи. Това е изключително важно. Преди ние не разполагахме с такива правила. Вие знаете какви са границите на това ново право. Вие пледирахте то да, да, да, документите да бъдат по-достъпни и институциите да приемат по-добри законодателни актове, защото като има контрол върху тях. И Въз основната бяха е, прияти нови на е, законодателни актове. Вие приехте и кодекса за е, добро административно поведение. Това също се дължи на вас. Е, установихте и принципи на обществената служба, особено на контактите на Европейския съюз с неговите граждани. А, вие казахте, че добрата администрация не само зачита правата, а че трябва да има култура на обслужването, подход, начин на поведение в служба на европейските граждани. А, естествено, че институции трябва да са в служба на гражданите, не обратното. Вие бяхте добър дипломат е, в борбата с е, дефектите на администрацията. Правихте го така, че никога не сте е, предизвикали недоразумение или нежелание на администрацията да ви чуе и вашия кабинет наистина има е, влияние, което е съразмерно с вашата убедителност. И вие оставяте впечатляващо наследство за вашия последовател, вашия наследник. И трябва да кажа, че само 18% от препоръките ви не са, дали, не са получили ход. Трябва да ви кажа, че и вашата инициатива за добро администриране стана правно обързващ акт и новото правно основание, член 298 от договора за позволи да се конкретизират правни, правната рамка на, на това право, това ново право, което е, вече се упражнява и приканвам комисията да започне да играе ролята, която и се полага вие направихте всичко възможно да засилите участието на гражданите и това показва, че представителната демокрация вече никога няма да може да се упражнява без участие на гражданите. Било под формата, за която говориш, или под някакви нови форми, които те първа ще бъдат създавани. И тук ще спомена не само инициативата на гражданите, и Г1000 в Белгия в Европа има много такива процеси на консултации, не само на гражданите с европейските институции, а помежду гражданите. Гражданите обсъждат редица въпроси помежду си и по този начин те успяват да осъзнаят сложността на проблемите и да избегнат съблазните на популизма, защото иначе нещата е, са прекалено лести да се хвърли цялата вина върху Европа. Не е така. Проблемите по принцип са по-сложни, особено в света, в който живеем днес. И смятам, че е, обсъждането между гражданите, е, опитите им да, е, да разберат, да стигнат до същината на проблемите, да станат експерти, в същата степен, както сте вие или аз, това е един, едно средство, един инструмент, който трябва да разработим. Е, е, и, и тук искам да се обърна и към модератора. Вие сте от Евронюс. Това е една транснационална програма, която работи на няколко езика, дава информация за Европа. Е една изключително трудна дейност. И всички, които ни слушат е, в столиците, са свикнали да слушат национални медии. А на европейски, в европейски мащаб е много трудно, защото трябва да се дали, даде една транснационална картина, едно транснационално виждане. Да се обясня всяко едно предложение. И смятам, че този вид дейност е изключително трудна и за Евронюс, и за Арте, която е немско-френска програма. Големи медии предавания, които вървят в прайм тайма. И се надявам, че тези медии ще дадат място на изборната кампания за Европейски парламент, за избор на председател на комисията, за дебати между кандидатите за евро е, дипломати. И мисля, че е много хубаво един французин с субтитри да слуша какво мисли неговия колега от Финландия или от Чехия или от Германия. Това е изключително важно. Да се чуе какво е Европа от някой, който е не само не от вашата политическа култура или вашето политическо семейство, а е от друга държава, но е също толкова европеец, колкото вас и е, ще бъде изключително полезни, и хората ще разберат, че, е, не е лес, не, че е твърде лесно вината да се хвърля върху Европа. Европа трябва да се изгражда не само от е, депутатите в Европейския парламент, не само от Европейската комисия, но и от депутатите в държавите членки, министрите, министър-председателите, националните парламенти. Кога в националните парламенти се говори за Европа? Питате ли, когато има парламентарен контрол вашите министри е, или е, какво мислят за Европа. Естествено, че всеки министр гледа да, да обяснява националните проблеми и говори по проблеми, които пряко засягат неговите граждани. Много рядко някой ще се сети да пита министър-председателя и министрите на националното правителство какво смятат за Европа, за изключително важните законодателни актове в Европейския съюз, които засягат 450 милиона хора. Това е, е моя начин на виждане и смятам, че омбудсмана и всички тези годишни срещи, които той организира, е, които включват и хора, които ни следят от разстояно, ние може да задвижи е, тази гражданска енергия и да е, разчупи е, този образ е, една студена, технократична, безпристрастна Европа. Понякога това е така, но е много важно а, гражданите да разбоят, че техният глад може да бъде чут и смятам, че това ще стане днес. Благодаря. Благодаря на госпожа Дюрон. Благодаря за тази реч, която ясно казва, че в Европа именно доверието е поставено под съмнение и че в момента все повече излиза на първа позиция популизма. Но сега давам думата на, на комисаря Вивиан Рединг. Нека да не забравяме, че тази година е обявена година на европейските граждани в комисията. Нека да видим какво ще ни кажете. Добър ден на всички! Добър ден на всички в тази зала и на тези, които ни слушат извън залата. Първо искам да благодаря Никифорос Диамандурус. Не само за организирането на това събитие. Това е един от първите дигитални дебати. Много интересен и лесен начин да бъдем достъпни за цяла Европа. Харесва ми също така и заглавието на това събитие, а именно това е нашата Европа, нека да действаме. Защото наистина е така. Именно гражданите трябва да вдигнат глас, да вдигнат глас, трябва да действат, трябва да поемат инициативи. Ето това е годината на европейският гражданин. Инициативата за, е, за европейските граждани вече е почти на 20 години. Много от тях, много от европейските граждани са чували за тази инициатива, но много малко знаят какво всъщност е тази инициатива. Една трета от населението са чували, едва 10% обаче осъзнават какво представлява инициативата. Ние не само, не само създаваме валутни съюзи, ние създаваме и европейско гражданство, европейски права, правото да се оплачем. Именно за това съществува институцията омбудсман. И омбудсманът не е самичък, защото той си сътрудничи с комисията по петициите тук в Европейския парламент. И това е много важен елемент, изключително важен, съществуваш отдавна. А пък тази комисия си сътрудничи с други организации. Европейският омбудсман се сътрудничи от друга страна и с националните омбудсмани, така че се получава една много важна мрежа. Гражданите също имат правото да пишат на която и е да било институция и правото да получат отговор. Годишно има около 5000 писма на година. Така че можете също да си представите, че отговорите на тия писма също са част от заниманието на нашата генерална дирекция. Много от тези писма не са директно адресирани към европейските институции, а по-скоро към националното ниво. И те не съответстват на примерно това, което се изисква в писмото и не получават отговор на национално ниво. И Европа много често се счита, бива считана от нашите граждани като последната звено за помощ, когато проблема им не е решен. Именно за това правим такава инициатива Европейска година на гражданите. Защо? Ами, много простичко обяснение. Нека да ви дам няколко цифри. Една трета от нашите граждани вярват, че техният глас се чува. И тук стигам до това, което каза и госпожа Дюран. Хората нямат усещането, че могат да кажат каквото и да било, или че даже и да кажат, не вярват, че това, това ще се чуе. Понякога хората дори смятат, че и като гласуват това няма да помогне. Погледнете. 21% само са гласували за избор на европейски депутати в Хрватско. С цел да покажем на гражданите, че техният глас е важен. Няма нужда да правим дълги речи. На хората им е омръзнало да слушат дълги речи. хората смятат, че единственото, което могат да направят е да се затварят устите и да слушат и че политиците точно това искат от тях. Но те забравят гражданския диалог. Мисля, че там е мястото, където може да се каже какво не функционира правилно. Бях участник в този граждански диалог в Южна Испания, в Португалия, в е, Гърция хиляди хора дойдоха и през трите часа дискусии с тях не произнесохме нито една реч, само въпроси и отговори. И първоначално хората бяха много изненадани. За първи път политик дойде при тях и ги слуша, а не да им държи речи. И аз също бях изненадана хората не ми казваха, въпреки че аз очаквах да чуя Европа не е, добро, не е добра за нас, Европа нищо не прави и така нататък. Напротив, хората очакваха ние да им, да им помогнем да решат проблемите. Така че, спомням се, например, в Берлин бях готова да се защитавам срещу, примерно, някои европейски закони, които се налагат в селското стопанство. И въобще нямаше нищо такова. В училищата също. Относно учебните програми, трябваше да обясня трябваше да обяснявам, че европейските договори са направени така, че ние нямаме право да се месим в това как държавата се организира а, образованието. И хората ми казаха, добре, променете европейските договори и се намесете повече е в такъв случай. И единственото, което чувах е направете го, направете го. Така че подготовката на тази инициатива за граждански диалог през май миналата година. Започна с една инициатива по интернет. Получихме около 12 000 отговора или предложения по интернет и навсякъде в тях се искаше повече действие. Докладът който беше представен после, представляваше един списък за това, което трябва да се направи. И мога да ви кажа, че от 25-те елемента, които бяха предложени 20, две години пред, по-рано, 24 вече са задействани на практика. Следващият доклад ще излезе през май тази година. И той взема също предвид това, което гражданите са ни казали. Не само в диалози, но и в тези 5000 писма, които получавам годишно, и в тези 1 милион а, въпроси, които а, получава а, Europe Direct на година хората протестират срещу администра... административната тежест, срещу проблемите, свързани с свободното движение на европейците по континента. И излязохме с 12 конкретни предложения, които ще се приложат също на практика, за да кажем на гражданите, да, вие имате какво да кажете и вашия глас ще бъде чуд. И това, което сме получили от вас, ще влезе в много конкретни решения на проблемите. Мисля, че това е много важно, че така политиците могат да покажат, че не се слушат гражданите си и могат също да обяснят защо можем да направим някои неща и не можем да направим другите. И на какво ниво може да се реши даден проблем. Понякога проблема има решение на местно ниво или на регионално ниво, не на европейско. Така че смятам, че тази Европейска година на гражданите не е просто един лабораторен експеримент, а политическа нужда. И също така историческа отговорност. Ние правим това с, между, с, с всички комисари, с националните министри, с кметовете, с други представители на националните организации и се надявам, че ще се променят нещата и че ефекта ще се усети и по време на изборната кампания. И това може би ще подготви, ще бъде базата на следващите ни договори. Договори, които ще решат проблемите, с които се сблъскваме сега. Как правихме договорите до сега? Мъдри мъже и жени сядат заедно, търсят решения и се предлагат на гражданите. Вземи или, или нямаш избор. Не, не е това решението. Гражданите трябва да участват в изграждането на договорите, за да сме сигурни, че те ще са приложими на практика. Ние трябва да включим гражданите от момента на обмисленето на договорите до на изписването черно на бяло на тези договори, защото те имат право на глас в а, този процес. Това се опитваме да направим тази година. Благодаря ви. Commissioner Redding, thank you very much. Благодаря, комисар Рединг. Много интересно беше това, което ни казахте. Също така, вие идвате в Европейския парламент, участвате в работата на комисията по петициите. Вие участвахте и в периода, в който се проверяваше Мастрихския договор. И така, нека да чуем един от хората, които работят именно по този въпрос, по жалбите на гражданите и който се опитва да накара Европейския съюз да харчи повече пари за програмата Еразъм, защото това е бъдещето на младите хора. И така, Алесандра Мирабиле има думата. Тя ще ни разкаже как всичко това се изпълнява от нея и нейната група. Нещата хич не са лесни, както знаем. А, може би трябва да се види по какъв начин прътите, които са сложени в колелата, могат да бъдат извадени от там. Така че опитвам се да избягвам акронимът, съкръщението Европейска инициатива на гражданите, ЕИГ, но не винаги успявам. Кунди Гадърсмен е много ангажирана. Гледам езика на тялото и за да видя кога получава нещо интересно по Twitter. И веднага, щом получим някои интересни въпроси от гражданите в цяла Европа, от присъстващите в аудиторията и всички нези, които следят обсъждането онлайн. Ако искате да зададете някакъв въпрос, виждам, че стената в Twitter е е, непр... много натоварена. Така че EYC 2013 EO. Това е нашият адрес в Twitter. Изпращайте ни съобщения. Александра, имате думата. Благодаря. Господин Никифорос Диамандурос, Европейски омбудсман, благодаря ви за поканата. За мен е голяма чест да говоря пред такава уважавана аудитория. Ще бъда кратка и ще се опитам да ви дам възможност да задавате колкото можете повече въпроси. Ще ви кажа защо според мене Европейската инициатива на гражданите и логиката, по която тя е създадена, може да бъде решение на економическата криза в момента. Защото Програмата може да се нарече също така да решим економическата криза. Това може би звучи малко високопарно, но тъй или иначе това е една, един скромен принос към обсъжданията, как да се справим с економическата криза и всички въпроси свързани с нея. И така, какво искаме да постигнем с нашата кампания? Опитваме се да получим повече средства, именно 3% от европейския бюджет да бъдат отделени на програми за обмен. Независимо от институционалните ограничения, които са свързани с обсъждането на многогодишната финансова рамка, ние като гражданска инициатива на обществото 2020 считаме, че повече граждани трябва да имат възможност да пътуват в чужбина. Така те ще разберат какво означава Европа за тях и ще се възползват от програмата за мобилност, която се предлага от Европейския съюз. По-общо казано, Европейският съюз трябва да насочи усилията си към отделния гражданин. И тъй като 2013 година е годината на европейския гражданин, може би трябва да започнем веднага с това. Тоест, трябва да бъдем активно ангажирани, трябва да участваме като граждани по-голямата мобилност има положителни последствия и за економиката. Така се стимулира економическия растеж и се намалява безработицата в цяла Европа. Най-вече безработицата сред младите хора, което в момента буди сериозни тревоги, както всички ние прекрасно знаем. Позволете да подчертая и това, което госпожа София, професор София Еради, известна още като мама Еразмус, каза по време на една пресконференция през 2013 година. Госпожа Изабел Дюран също присъства на нея. Още веднъж ви благодаря за това. И така, когато ставаше дума за предимствата от участието в програмите за обмен в рамките на Европейския съюз, тя много страстно и много убедително говори за това, че най-общо тези програми за младите хора и Еразмус по-конкретно представляват не само възможност да се усети културата в други страни части на Европа, но това е също и а, портал към европейския пазар на труда. Това е нещо много важно за биографията на младите хора, а, които се опитват да си намерят работа. Вместо да участват в слабо платени или въобще или програми за обучение и стаж без въобще никакво заплащане, те имат възможност да участват в такава програма. Аз самата живея в чужбина вече от доста години и искам да ви уверя, че животът в чужбина е а, начин човек да а, увеличи а, своя опит, да разкрие своите а, възможности, да разшири хоризонта си. Нещо, което дори в свободните, демократични, либерални общества може би не се разбира напълно. Така че, когато става дума за програмата Еразъм, програма за обмен на млади хора в рамките на Европейския съюз, трябва да възприемем един по-общ подход. Не бива да гледаме на нея като на програма за платена почивка в Испания, Кипър или някъде другаде, където човек отива на топло и пие бира. Малко по-сериозно искам да подчертая, че въпреки, че ние не сме и не считаме, че сме наивни европейци, е, ние считаме, че в нашата организация Общество 2020 е, ще дадем своя принос Европа да стане едно по-добро място за живеене. Кризата в момента не е само економическа и финансова. Това е и криза на демокрацията, криза на доверието към институциите, както чухме от Изабел Дюран и господин Диамандурус. В тези времена на криза обаче не бива да забравяме и възможностите, с които разполагаме в момент на криза от изключителна важност е да има инвестиции в младите европейци, в европейския човешки капитал. Тези инвестиции трябва да са приоритетни, т.е. трябва да инвестираме не само в структурни и кохизионни фондове, в инфраструктура. Това са, разбира се, инвестиции в бъдещето и в дейности, които са ориентирани към бъдещето така че като се имат предвид економическите предизвикателства на момента, ако искаме да постигнем интелигентно развитие, което да включва всички, и това е в дневния ред на Европа, не бива да изключваме инвестициите в младите хора. Ако не го направим, ако се провалим, рано или късно европейския проект също ще страда. Така че като цяло успехът на Европейския съюз зависи не само от обединението в управлението на Европа, фискалния съюз, но и прилагането на тези принципи на практика. Трябва да се стимулира и мобилността, което включва и качество, и количество в програмите, които се прилагат. Така младите европейски граждани ще се запознаят по-добре с това какво точно означава Европа за тях – за да се постигне всичко това, разбира се, трябва повече ангажираност, трябва повече подкрепа и една среда, която да способства за разширяване на партиципативната демокрация трябва транснационалната партиципативна демокрация да се стимулира така, защото в крайна сметка тя наистина да покаже своите предимства. И това, че нашата инициатива е качена онлайн, имате възможност да я подпишете онлайн, е също възможност да участвате в тази партиципативна демокрация. Благодаря ви за вниманието. Алесандра, Благодаря много, Алесандра. Виждам, че вие се опитвате да запълните това, което някои наричат демократичен дефицит. Има много начини да се постигнат тази цел. И именно това обсъждаме днес, чрез участието на всички ни, чрез а, организациите на по места и чрез омбудсманите. Сред нас е и омбудсмана на Валония, така че имате думата, Марк Бертран. Благодаря много, господин омбудсмен, госпожо заместник-председател на Европейския парламент, госпожо заместник-председател на Европейската комисия, скъпи приятели и всички тези, които благодарение на новите комуникационни технологии следят нашата дискусия. В началото искам да определя в какъв контекст бях поканен да взема думата в този, това заседание, в това събитие тази сутрин. Е, посветено на възможността на европейските граждани да дадат конкретен принос в изграждането на Европейския съюз. Аз бях помолен да се изкажа е, по темата как е, да допринесем за излизането от економическата криза и да споделя своя опит като омбудсмен тук в Белгия. Нямам, разбира се, е, амбицията да дам някакъв структурен отговор как да се реши кризата. Въпреки това обаче, с действията на омбудсмана, за които ще говоря, мисля, че може да се помогне на тези, които са пряко засегнати от кризата. Е, запазването на е, човешките права е сизихов е, труд, труд, който непрекъснато се почва от начало и камък отново се търкулва надолу и времето, което, което руши митовете, много често припомня тази истина. През 1996 година председателката на правителствения комитет на Европейската социална на е, харта установите това и това е верно и днес. Е, декрета, който, с който беше създаден е, медиат, омбудсмена в Белгия му, му възложи да защищава правата на гражданите. Със своето действие омбудсмена дава конкретен принос за това – Нашата роля е да контролираме администрацията в отношенията и с гражданите, да контролираме лошото администриране и пропуските, да, да помиряваме гражданите с администрацията и по този начин да възстановяваме или да укрепим тяхното доверие в тяхната администрация и тяхното правителство. Моето действие е е насочено към ежедневните трудности, които гражданите срещат в контактите си с обществените служби, и, които много често ги е, е, затрудняват. Както беше е, е описано неодавна, както каза неодавна в едно интервю господин Бодив, защита, е, защитник на човешките права, всички рекламации се разглеждат, но това не значи, че всички искания се задоволяват. Някои понякога смятат, че просто има лошо функциониране. Така или иначе, нашата мисия е да позволим на всички, чието права не са зачетени, да ги защитат и да гарантират една добра връзка между гражданите и обществените власти, обработвайки рекламациите, жалбите на всички, които <clears throat> се обръщат към нас, които са ме изчерпали всички други институции, е, след като ние много внимателно следим и е, установяваме къде има дискриминационни практики, да защитим гражданите от дисфункционирането на администрацията. Омбудсмена допринася за запазването и защитата на основните човешки права, основните економически и социални права, когато те се потъпкват от обществени служби. Точно тази функция е основната в, за омбудсмена дори в заглавието. Във Франция той е защитник на човешките права, в Квебек също, е, е, в Испания подобно название. В Белгия, член от нашата, е, съгласно член от нашата конституция, всека има право да води достоен живот и закона трябва да гарантира економически, социални и културни права и да гарантира тяхното упражняване. Тези трева включват правото на труд и на свободен избор на професионална дейност, гарантиране на колкото може по-стабилно заетост, на добри условия на труд и заплащане, правото на информация, допитване и колективни трудови договори, правото на социално осигуряване, защита на здравето, право на прилично жилище, на защита на една здрава околна среда и на, културно и социално развитие. Това изисква допълнителна намеса на законодателната власт. В моята страна властта е длъжна да гарантира ефективното прилагане на тези норми – и а, в този контекст, ако адми, обществената администрация в отношенията си с граждане не изпълнява или изпълнява лошо своята обществена мисия, е, е, намесата на омбудсмена е напълно оправдана подпомагайки гражданите да намерят добро жилище в областта на здравеопазването, е, културното развитие, когато техните права не се зачитат, омбудсмена допринася за защитата на основните економически и социални права. Stay savais pas que je provoquais. Euh. Please bear with us. Please bear with us. Hopefully this is uh, <laughs> just a false alarm. Предполагаме, че това е фалшива тревога. Нека да напомня за тези, които не виждат какво става в залата, че е, това беше противопожарната аларма, но ето тя спря, значи е била фалшива тревога. Боже мой. No, we didn't stage this. <laughs> Това не беше предвидено в програмата. Je terminais en disant que le média... Е, ще кажа, че по този начин омбудсмена допринася за защитата на основните права. Е, освен това, омбудсмена е, е търсен много често от най-уязвимите категории граждани please stand by. Ah, here we go. All right. <laughs> <laughs> Donc, dans notre société, une attention toute particulière. В нашето общество трябва да се обърне особено внимание на е, хората, отхвърлени от обществото, отхвърлени от пазара на труда, хора без uh, до, които не могат да ползват гризи, да си, да, да, да си плащат фактурите, които не могат да гарантират образование на децата си. Се droits fondamentaux bien stand by once again. Okay. okay. Моля още малко търпение, още една-две минутки. И отново ще цитирам господин Будис. Сегашната криза изостря ситуациите, е, отношенията, изостря конфликтите и потиква всички тези, които са в тежко положение, към бунт или към отчаяние. Но липсата на ресурси не е единствената причина. Уязвимостта на гражданите се сблъсква с бруталността на обществото, с твърдите системи и сляпото прилагане на регламентите, липсата на диалог, непрозрачността на администрацията много често справо или не води до чувството за безразличие или несправедливост. Е, омбудсмена се опита да разбере трудностите на отхвърлените от обществото, да гарантира едно по-хуманно и пряко отношение между тях и обществените власти. И в момента, в този момент на криза, когато населението обеднява и когато всички тези социални категории се сблъскват с невъзможността да си плащат фактурите, живеят много тежко, той ги изслушва много важно, и това беше казано преди малко, много важно гражданите да бъдат изслушвани и омбудсмена е техен е, говорител пред е, административните власти. Той се опитва да даде общи препоръки, да отиде по-далеч от отделните конкретни случаи. Да... И, а, е, благодарение на тази дейност, посочвайки а, е, пропуските на администрацията, омбудсмена гарантира социалния мир и зачитането на основните човешки права. Е, Жак Петие, омбудсмен на Франция, казваше, че посредничеството и отхвърлянето са тясно свързани. Това са две, мисни, е, две основни мисии. Е, председателя на, е, на парламента на Федерация Валония е, Брюксел също каза, че Европа в момента е обхваната от съмнения и в този тежък контекст омбудсмена може да стане защитник на демокрация, да помогне е, на правителствата да си възвърнат доверието на гражданите благодарение на своята роля на защитата на гражданите и на подкрепата на добрата, доброто администриране. Не става въпрос да се приспива вниманието на граждани, а да се предизвика тяхното активно участие за подобряване на управлението. Това означава да ги а, е, подтикнем те сами да контролират администрацията, да внимават техните жалби, да стигнат, да дадат резултат, за да се подобрят правилата. Това, така схващам ролята на омбудсмена. Опитах се пред вас да ви покажа, че ежедневната роля на омбудсмана е да следи, да има винаги хуманност. Накрая, когато Сизив бива освободен от боговете, да, да търкаля камъка до, до върха, се прави равносметка. Ние сме изправени пред една криза на индивидуалното и колективното съзнание и трябва да направим всичко възможно, за да премахнем несправедливостта, бедността, безработицата и отхвърлянето от обществото. Казаха ни, е, че има някакъв технически проблем и се опитват да спрат алармата. Като цяло става въпрос за фалшива тревога, но просто системата е блокирала. Е, изтича ни времето, нямаме много време, така че нека да дам думата веднага на Дидие Колорец от uh, Движението на бългийските граждани Г1000. Имате думата. Добър ден, дами и господа. Искам да благодаря на офиса на Европейският омбудсман за организирането на това събитие. Искам също така да благодаря на всички вас, присъстващи тук днес, за... и ще направя а, една кратка презентация на Г1000. Това е гражданска инициатива, която се създаде преди около година в Брюксел тук. И както и много други от останалите инициативи, за които чуваме днес, Движението Г1000 показва изключителния ангажимент на а, европейските обикновените граждани към тяхната демокрация. Беше доста изненадващо. Събрахме 704 съвсем произволно събрани а, европейски граждани от трите езикови групи и а, ги оставихме да дискутират различни социални, економически, политически въпроси. Тези е, граждани обикновено биват считани като незаинтересовани от политиката и невярващи на политиците. Но това, което видяхме е, че гражданите приеха с голямо желание поканата да участват цял ден в дискусии по различни теми. Г-1000 успя в нещо, което считахме за невъзможно в Белгия. Ето някои от цифрите. Изградихме дълъг манифест онлайн и за 10 дни 10 000 граждани го подписаха. Тези граждани го изчетоха и подписаха. За 3 месеца имахме, минахме от 7 организатори, Дидие, извинявайте, трябва да евакуираме сградата. И за тези, които слушат а, по интернет, ще бъдем отново на линия възможно най-скоро. Трябва да евакуираме сградата. Please take your seats again. The technical bug has been found. Моля, заемете местата си. Техническият проблем е решен. Ladies and gentlemen, sorry. Госпожи и господа, съжалявам за суматохата. Моля, заемете местата си максимално бързо. А междувременно ще дадем възможност на Дидие да продължи. Имаме много въпроси, много бележки. Е, особено внимание ще отделим на тях. Така че, Дидие, продължавайте. Както вече казах, Г-1000 беше голяма група граждани. Имаме около 10 000 поддръжници и в рамките на 6 месеца успяхме да съберем 500 000 евро, за да се финансира проекта. Така че като цяло имаме много голяма подкрепа. В момента, когато се мобилизира групата, обстоятелствата бяха много тежки. По това време политическите партии не можеха да решат своите различия и Белгия в един период от 500 дни нямаше правителство. Във всъщност нашето движение обаче показа, че проблемите могат да бъдат решени, показа, че демокрацията е здрава и че гражданите могат да намерят решения дори и тогава, когато конфликтите са дълбоки. Искам да спомена няколко неща тук. Някои от примерите за радикални радикална политика. Първо беше предложен данък върху финансовите е, операции, така наречения данък Тобин. След това бяха предложени възможности за намаляване на бедността, за подобряване на е, облагането на гражданите. Бяха предложени възможности за създаване на економика на познанието, която е, ще е, помогне за преодоляване на економическите проблеми. Повече по този въпрос можете да намерите на нашата интернет страница www.g1000.org. Накрая ще кажа, че а, тази инициатива не остана само в Белгия, в а, Холандия. Тя също а, беше създадена по този модел. В Гърция, Испания и Португалия бяха създадени граждански форуми, които оцениха възможностите за преодоляване на финансовата криза. В много белгийски градове г1000 представлява един модел за инициативи и а, демокрация на най-низко гражданско ниво. В заключение, нека да кажем, че е, демокрацията е жива. А, в годината на гражданите а, тя показва своите предимства. И за това искам всички да призоват тук всички европейски граждани да дадат възможност на европейските институции да чуят техния глас и да предложат своите предложения. Благодаря. Благодаря, Дидие. А сега нека бързо да преминем към въпросите, които бяха зададени. Имаме 11 минути, но нека да започнем с въпросите по тази част от дебата. Гунди Гертелсман от службата на Европейския омбудсман следи Твитър Получаваме съобщения от 30-те града, които са свързани и следят събитието в цяла Европа. Кажете ни какво има. Благодаря. Доста участие от националните парламенти в държавите. Много коментари получихме. Нека да ви дам няколко въпроса, основно към госпожа Дюран, например португалският офис на парламента. Дали тази криза ще убие европейското гражданство? И какви са правните инструменти за подпомагане на държавните, е, на, на гражданите на Европейския съюз е, за справяне с различните подобни въпроси на национално европейско ниво. Това е в Латвия. Има също така доста въпроси към омбудсмана, например от офиса в Прага. Какво може да направи омбудсмана конкретно, за да изгради Европейския съюз и да го формира? В Холандия пък ни задават въпрос каква е разликата между националния омбудсман и европейския, какво може да направи един, а другия не може. И, и също така има въпрос какво точно планирате по инициативата за европейск, Европейската инициатива за гражданството. И какво ще се случи с избора на нов омбудсман през следващите месеца и дали вие а, евентуално ще бъдете кандидат. Госпожа Рединг напусна, но а, имаше интересни въпроси и към нея. Например, гражданите питат Смятате ли, че е, тази липса на чуване на гласа на европейските граждани се дължи на а, липсата на информация? Добре. И сега нека да се обърна и към а, присъстващите в залата. Имате ли въпроси? Много. Виждам, че доста имат желание да вземат думата. Благодаря. Добър ден. Аз съм италианец. Казвам се Марио Акарди и бях защитник на гражданските права в Сицилия, Кампо Беледи Мацара, в Траполи. Искам да благодаря на омбудсмана за събитието, за поканата, което ме кара да вярвам все още в институцията Европейски омбудсман. През 2008 година, когато омбудсмана омбудсман дойде в Палерно, аз казах, че за съжаление в Италия, по-специално в Сицилия, гражданската защита, защита на гражданското общество е мъртво. И ще бъде добре гражданите да имат някой, който да ги хване за ръка и да се чуят думата им. Но та, на времето това не съществуваше. Аз познавам вашите дейности. Искам да попитам госпожа Дюран какво е направил Европейския парламент и какво се надява да направи Европейския парламент в близко бъдеще. Надявам се госпожа Дюран да бъде призбрана, за да се избегне а, загубата на доверие. А загубата на доверие именно е свързана с политическите отговорници, които стан, направиха така, че се заличиха лица, които можеха да защитават гражданите и се надявам за следващите избори да няма такъв популизъм. Благодаря, казва председателят. Други? Благодаря. Аз съм Стела Вели, аз съм информатик а, и съм европейски гражданин. Искам да се присъединя към поздравленията към Европейският омбудсман. Откакто познавам а, услугите на омбудсмана, те са със същото качество и със същата експедитивност. Може би това е само единствена, единствената европейска институция, която все още поддържа директна връзка с гражданите. Как може да поискате сега от португалското, испанското, гръцкото и кипърското общество да участват в избори за европейски депутати? Е, нека да си признаете първо грешките на, на трите институции, методите, които те използват. И смятам, че тогава евентуално тези общества могат да ви дадат някакъв шанс. И друг въпрос. Европейските е, договори като че ли никога не взимат предвид кризата, свързана с економическите ценности. Можете ли да направите нещо в тази насока? Благодаря. Още един въпрос. Господин Пирус. Добър ден. Аз съм от обществото Европейска демокрация. Много от гражданите бяха шокирани, че комисията предлага основното право на гражданите да участват в демокрацията е да, са, да се оттегли. А именно правото всеки европейски гражданин да бъде считан за потенциален кандидат за участие в Европейската комисия. Тук нарушаваме дори това, което Жан Моне е мислил. Вижте, ние говорим за економическата криза сега, господине, казва председателя. Мислех, че говорим за граждански права най-вече. Друг въпрос относно економическата криза. Добре. Как хората тук на тази трибуна предлагат да се върне правото на гражданите да участват в Европейската комисия. Знаете, има и, и а, представители на гражданските институции, на НПО-тата и адвокати, които евентуално биха желали да се възползват от това а, право. Добре. Сега госпожа Дюран има думата. И да... Благодаря, ще се опитам да отговоря поне частично на въпросите по Твитър и от залата тук. Как да избегнем антиевропейското чувство да убие чувството за европейско гражданство, за принадлежност към Европа. И от тук обвързвам с въпроса, с решенията на тройката. Мисля, че първо трябва да си признаем грешките. И трябва кандидатите за избори, може би не за председател на, ком... на комисията, който не, не, не се избира пряко, но деп... кандидатите за депутати да отчетат грешките и невъзможността да се предвиди и избегне економическата криза. И аз се безпокоя не само от участието на гражданите в изборите, а и от естеството на избора им, защото те се чувстват изоставени, право или не, основателно или не. И те смятат, че Европа отговаря за това. Европа, най-общо казано. Така че трябва не само да обясняваме защото в обяснението някакси ни се поставаме над тях, ние сме разбрали и на тях поясняваме. Първо трябва да изслушаме, да видим къде е гнева им, къде са причините за този гняв, да видим къде са нашите грешки, защото има наистина реални грешки. И освен това да покажем, че нещата не са толкова прости. Че трябва да се преборим с, с дефицита на държавния бюджет, но може би някои методи не са най-удачните. Тоест, първо да, при, да, да допуснем хората да изразят гнева си, да ги слушаме и след това да покажем, че има и други ценности, е, в момента обаче трябва да отговорим най-вече на проблемите, защото кризата владее над всичко. А, не се ли безпокоите, както питаха португалците, че тази криза може да убие европейското гражданство? Аз мисля, че кризата може да убие много неща. Може би не изцяло европейското гражданство, но доверието, например. Всъщност има правни елементи на европейското гражданство, правото на глас и прочи. И след това чувството на принадлежност. И мисля, че в момента това чувство на принадлежност е сериозно засегнато от кризата. Дори европейския проект е вече поставен под въпрос. Крайната десница, крайната левица, дори вече пледират за връщане към политиката на национално равнище, защото Европа не функционира. И смятам, че днес света се управлява на различни равнища не е необходимо гражданите да знаят точно как се разпределят правомощията, но да си дадат сметка, че различните равнища на управление си говорят, си общуват и че има връзка на регионално, местно, регионално, национално и европейско равнище. А за сега всеки си прехвърля топката и не иска да поеме вина Александра. Имахме този въпрос относно омбудсмана и инициативата за на европейските граждани. А, как ще се мобилизирате по тази инициатива? Ще работите ли с омбудсмана, съвместно с омбудсмана в това отношение? А, в, конкретно казано, не сме работили с омбудсмана за мобилизиране на хората, за да увеличим информираността им. Но ние работим много с Европейския парламент, защото получихме подкрепата на над 50 членове на Европейския парламент, а също и подкрепата на Европейската комисия. И за... Също така работим много на ниво социални медии, за да се представим на хората. А също и по електронните медии работим много. Но, разбира се, все още трябва да се работи, има много да се свърши. Също трябва лично да се комуникира с хората, поне аз смятам това за много важно, за да им обясним целият процес – Що се отнася до казаното от госпожа Гудман за това дали липсва информация на хората и съответно дали това оказва влияние, разбира се, но това е споделена отговорност. Тоест, до някъде са виновни институциите, но до някъде и гражданите трябва да са по-активни, да участват повече в търсенето на информация, в събирането на информация за това какви са техните права и техните възможности. И е, да имате, да знаят какво могат, как могат да упражнят правото си на глас. Е съвсем накратко, Дидие. Е, относно това е, каква е ролята на омбудсмана, на комисията по петициите, на ролята на организациите на терена. Как е, тези организации могат да помогнат там, където правителствата не помагат? Вижте, бългийската политическа система е доста сложна. И една инициатива, от самото начало, от най-близко до гражданите, може да бъде мотивация. За да излезем от задънената улица. Но аз съм като цяло положително настроен относно влиянието на кризата върху гражданите. Причината е, че в много държави, например Ирландия, знаете, че на последните години Ирландия беше в много тежка економическа и финансова криза и сега организира конститу... конституционална конвенция. И гражданите могат да седнат, да работят заедно и да предложат неща, които после да бъдат приети или отворени с референдум. Така че виждате, че силната економическа и социална криза деблокира всъщност системата. Гражданите се организираха. В Белгия също имаше много голяма политическа криза и видяхте какво стана. Тази криза се оказа мотивация за гражданите да а, поемат контрола и да покажат на политиците, че техните разлики не са толкова големи, че те могат да бъдат преодолени, дори да няма политическа воля. И причината, поради която ние решихме да го проведем сред обикновените граждани това движение, е, че не искахме да зависим нито от политици, нито от политически партии, нито от обществено финансиране. Ще покажем, така както го направихме, че гражданите могат да бъдат мотивирани да участват дори и без някаква формална структура. Благодаря, Диди. Искам само да добавя, съгласна съм, кризите понякога предизвикват а, гражданите да търсят альтернативни решения. Но аз съм по-скоро на един друг етап, т.е. накрая, когато процесът вече пак се върне в ръцете на политиците. И аз съм ентусиаст, ентусиаст, що се отнася до кампанията, която ще започне скоро, но мисля, че динамизмът на ангажираността трябва да бъде а, запазен. Тоест, той трябва да се продължи от политиците, когато ситуацията се предаде в а, ръцете на политиците. Да, вярно е, че примерно след това, което се случи в Исландия или в Ирландия, а, е хубаво. Да, нали, нещата се изграждат от гражданите, но после пак ще се предадат на политиците. Но нека да ви кажа какво стана в Белгия също. Политическата класа в Белгия не прие с особен ентусиазъм това движение Г-1000. И е, съответно това също ще рефлектира. Трябва да помислим и по този процес. И извинявайте, преди госпожа Дюран да е тръгнала, искам да добавя нещо. Ние. Може ли да се представите първо? Казвам се Кристина Ламбрехт и представям Белгия в гражданската инициатива за един а, основен приход без условия. А, вижте, да, наистина трябва да има контакт между политици и граждани. Ние използваме инструмент, гражданска, Европейската гражданска инициатива, нещо, инструмент, който Европа ни е дала. Аз съм гражданин, обаче обикновен гражданин и ми е много трудно да се свържа с политиците край мен. Те си имат други по-интересни неща за вършене, затварят вратата под носа ми и в крайна сметка единственото, което можем да направим е да накараме още повече граждани да подкрепят тази инициатива с крехката надежда, че евентуално тази инициатива ще доведе до там да ни чуят е, и после политиците най-накрая да си отворят ушите и да кажат, а, ми той има гражданска инициатива, чакайте да видим какво ще ни кажат. Изабел, съгласна ли сте? Да, съгласна съм. Желая успех на движението ви, но вярно е, ние слушаме в Европейския парламент, в Комисията по петициите, слушаме е, желанията на европейските граждани. И когато петицията стигне до Европейската комисия и тя я откаже, ще има дебат. И това, което не сте успели да вкарате през прозореца на комисията, ще им влезе през вратата на парламента. Това е много важно за да не падне в забвение вашата инициатива, т.е. ще имате други възможности. И председателя казва, вратите са отворени. Сега ще сменим гостите тук на трибуната. Благодаря на Алесандра Мирабиле, на Марко Бертран и Дидие Калуерц. Благодаря за присъствието. Изабел също заминава, така че при... нека да аплодираме нашите първи гости тук. And in the meantime, we're going to bring up our second... А междувременно ще приветстваме гостите за втория панел. Сред тях са комисаря Шеркович, който е заместник председател на Европейската комисия и се занимава с междуинституционалните взаимоотношения. И докато си казваме довиждане, господин Шевкович съвсем накратко ще ни а, каже с две думи а, как той вижда нещата. Няма да имаме почивка, за съжаление, защото имахме а, упражнение по противопожарна охрана. Сега ще чуем а, комисаря. Благодаря. Благодаря много, господин Бърнс. Господин омбудсман, скъпи Никифорус, уважаеми представители на Европейския парламент, госпожи и господа. Искам да благодаря на нашия европейски омбудсман за предложението и за реализацията на днешното събитие. Искам да му благодаря и за усилията, личните усилия, които той положи и усилията на неговите служители, за да ни покаже как омбудсмана може да достигне до гражданите, как да им създаде усещането, че те наистина има къде да се оплачат, а тяхната жалба ще бъде прията сериозно и евентуално ще се стигне до разрешаването й. Така че искам да благодаря за активната работа на всичките му служители. Неговите служители наистина дадоха възможност да се чуе гласът на европейския гражданин тогава, когато това е необходимо. Искам да благодаря и на Европейския парламент за гостоприемството за днешното събитие. Благодаря и за прекрасното сътрудничество с Европейския парламент, с евродепутатите, във всички тристранни срещи, които провеждаме. Благодаря и за участието в Европейската инициатива на гражданите и за това, че тя се включи в пътната карта на Европа. Искам да благодаря и за много доброто сътрудничество с Комисията по жалбите и петициите, защото това е по-скоро в по-широкия контекст на възможността гражданите да наистина да имат доверие в начина по който се обработват техните жалби. Европейската комисия, и ще ви разкажа малко по-късно, също се занимава с жалби и ще ви кажа как ние решаваме дали да предприем нещо или не. Искам да благодаря и на Европейския парламент и на господин омбудсмана за организираното днес събитие. Днес ще обсъждаме един нов инструмент. Инструмент, с който 500 милиона европейски граждани могат по-успешно да се свържат с европейските институции. Ще говорим за това как Европейския съюз може по-добре да осъществи контактите за своите граждани. Чух изказването на колегата Рединг и заместник-председател на комисията. Тя говори за това, че 2013 година е годината на гражданите за това, че европейските институции ще осъществят по-тесни контакти с гражданите и ще изслушат по-внимателно как виждат гражданите това, което предстои. 2013 ще бъде също така важна година и за инициативата Европа и за Европейската инициатива на гражданите, защото това е възможност за непосредствено влияние върху институциите. Това е годината, когато за първи път ще видим, че тази инициатива ще приключи един цикъл от своето развитие. Ние я разглеждаме с огромно уважение, третираме я много, гледаме на нея много сериозно, защото това е първата транснационална възможност за партиципативна демокрация. Казах, че се отнасяме към нея с уважение и, и много сериозно. Какво имам предвид? Откакто започна Европейската инициатива на гражданите миналата година, получихме много, а, много молби за регистрация в различни части на страна. 14 1400 от тях са регистрирани и имат 1 милион привърженици. В всички 27 държави. Сега ще преминем към проверка на подписите в държавите членки, след това ще има изслушване в парламента и след това Европейската комисия ще реши дали Европейската инициатива на гражданите ще бъде скрепена с закон. И днес сме тук, за да споделим опита опита, който сме придобили до този момент. Ние вече сме преминали един рубеж и сега се опитваме да постигнем необходимото равновесие от географска гледна точка. И затова аз предпочитам по-скоро да слушам а не толкова да говоря, защото нашите участници ще ни разкажат как стоят нещата и с подписите включително. Знаем, че има проблеми. Те са документирани. Най-вече проблемите са свързани с събирането на подписи в системата онлайн, с хостинга, но в крайна сметка тези проблеми бяха до някъде очаквани. Защото когато се действа с такъв размах, с какъвто става дума в Европейската инициатива на гражданите, тези проблеми са неминуеми. Те са очаквани. Ние в комисията се опитваме да бъдем максимално гъвкави, максимално полезни а, при инсталирането на а, софтуер а, с, а, на, с системата Open Source. Нашата централа в Люксембург а, разполага с тези системи и а, трябва да ви кажа, че а, там служителите също а, вършат много работа. А в Германия беше въведена процедура за проверка. И то по един брилянтен начин. Така че искам да кажа, че цялата инициатива се извършва от сърверите в Германия. Проверките се извършват там. И трябва да признаем, че тогава, когато има политическа воля, всичко е възможно. Люксембург и Германия могат да послужат като примери за най-добри практики, които ще се опитаме да предоставим на другите държави членки и се надяваме, че те ще го последват. Надяваме се, че Европейската инициатива на гражданите ще даде принос към онова, което а, ние наричаме истинския паневропейски дебат с гражданите. А, това се подпомага и от социалните медии, разбира се, защото сега общуването е много по-лесно така европейските граждани могат да споделят своите мисли, своите тревоги и надежди и идеали с нас. А, така, мисля, че изложих накратко онова, което според мен предстои, а именно предприемането на първите стъпки към а, транснационални, европейски платформи за електронна демокрация. Защото сега имаме възможности, предложени ни от информационните технологии, след това ще направим и проверката, но след това, след като вече съществуват съответните платформи, които са съвместими в различните държави членки, съм сигурен, че Европейският съюз ще използва повече тези възможности за общуване, а начинът ще бъде много по-лесен за работа. Е, тук не става дума само за чипа, на който ще се съхраняват лични данни или данни от здравния картон. Тук става дума за информация, която може да се използва включително и в изборния процес, както направи Естония. Така че като цяло гражданина с едно чупване е, на клавиатурата може да участва в дебати и в вземане на решения на европейски е, на европейско ниво. Така че това е много по- добра възможност за участие в европейските дела, отколкото имахме преди година-две. Това е стъпка към по-добра европейска интеграция. Сега комисията има допълнителни правомощия по отношение на бюджета, по отношение на препоръки, които постъпват за, примерно, грижа за децата и така нататък. Това са само примери за въпроси, които доскоро бяха само в националните прерогативи. С други думи казано, гражданинът сега има повече възможност неговият глас да бъде по-силен, да бъде чут и да участва в обсъжданията, които в момента се занимават най-вече с по-тясното економическо сътрудничество. Виждаме, че за да се създаде един транснационален процес на демокрация, младото поколение, унези, които са свикнали да използват Фейсбук и Твитър, които знаят как да използват тези инструменти, ще използват и инструментите на партиципативната демокрация. И се надяваме, че всички граждани ще го правят в още по-голяма степен в бъдеще. Днес можем да кажем, че благодарение на Европейската инициатива на гражданите, за първи път гражданите могат да споделят своите надежди, своите виждания, своите тревоги а, и да бъд, и те да бъдат включени в Европейския дневен ред. Както вече казах, днес ще чуем а, как изглеждат тези инициативи на различни места. Първо Общността 2020, която е всъщност първата европейска инициатива на гражданите, която е, получи официална регистрация. Както вече казах, Необходимо е да се премине през необходимите изисквания, да се е, проверят е, подписите и да се постигне необходимото равновесие в географски план, за да може една инициатива наистина да отговаря на тези изисквания. Изискванията за евро... европейска инициатива. И след това се преминава към втората, втори етап. Както и много други инициативи на гражданите, виждаме, че и тази отговаря на потребностите на гражданите и отговаря на а, изискванията за основните права на Съюза. Тук става дума за големите проблеми, но и за въпроси, които по всякакви възможни съображения не са в центъра на вниманието на европейските институции. Това също е много важно обаче и е важно и те да бъдат включени в европейските обсъждания. Защото гражданите искат техните свободи да живеят, да работят, да пътуват, да бъдат а, защитени. А, те искат а, техния техните мнения, техните тревоги за планетата да бъдат чути, а, а те искат и уважение към а, а, отделния гражданин. Така че мисля, че от тук нататък предстои да видим все нови и нови инициативи на гражданите, които ще се появяват след приключване на първия цикъл а, изискванията към организаторите са наистина строги, така че а, от друга страна обаче е, според мен е важно те да съществуват. Ние разбира се продължаваме да се учим, новите технологии а, ни дават възможност системите да бъдат, много, да бъдат направени много по-лесни за използване. Така че мисля, че бъдещето на европейските инициативи на, на гражданите а, ще ни дадат възможност да бъдем още по-близо до а, хората, а гражданите ще имат усещането, че ако наистина един въпрос ги вълнува, ако искат наистина гласът им да бъде чут, те разполагат с необходимия инструментариум за това. Затова аз предлагам ние да развиваме от тук нататък този инструмент и той да бъде максимално лесен за работа, така защото да може наистина общуването между гражданите и институциите да бъде по-добро, отколкото е в момента. Благодаря ви. Thank you, Благодаря на комисаря Шефкович. А сега ще представя участниците, защото има малко промяна в екипа. Първо, от дясно на комисаря Шефкович е Хиле Гуче. Това ще бъде гледната, гледната точка на онзи, който се обръща към омбудсмана. Т.е. той ще ни разкаже с по какъв начин омбудсмана може да ни помогне да се справим с а, въпроси, свързани примерно с прозрачност на медицинските а, данни, например а, различни медикаменти против затластяване. А от ляво е Хайман, Райнар Нюлвак, той е от Естонския фонд за природата, собственик е на няколко фирми за информационни технологии и е основният двигател на организацията, наречена Да го направим. Това е наистина организация а, на хората, на гражданите. Тя мобилизира гражданите на Европа за да изчистат Европейския съюз. И третият до Хайне е Ан-Мари Пере тя е член на гражданския комитет, който се занимава с инициативата за чиста вода и канализация в цяла Европа. вече има 2 милиона поддръжници. Тя е представител на Европейската федерация на синдикатите в публичните услуги. Така че Синдикатите тук изпълняват и друга роля. Те се борят срещу либерализацията на тези услуги в Европа. И така, нека да бъдем много експедитивни и в залата, и в тези 30 представителства на Европейския парламент, където а, има връзка а, в реално време и където се следят днешните а, обсъждания. Така че нашата а, връзка се осъществява и по Twitter а Гуди е много ангажирана. Тя е представител на службата на омбудсмана. Тя е много ангажирана да следи а, информацията по Твитър. Започваме с Анмари Паре. Пере. Благодаря. Благодаря много на а, господин Димандуро за поканата. Искам да приветствам всички, които присъстват в залата и както разбрах всички тези, които или ни виждат, или ни слушат и които, както разбрах, и могат да задават въпроси. Искам и да благодаря на работната пчеличка на тази инициатива, Джери Ванденберг, който понесе на плещите си основната работа по Европейската инициатива на гражданите. Благодаря на комисаря Шевкович за това, което казахте, за гражданските инициативи в Европа. Както посочихте, както припомни господин Крис Бънс, ние се гордеем, че вече има над милион триста и 70 хиляди участници, но се надяваме, че ще постигнем и балансирано участие на различни държави. В рамките на Европейската синдикална организация в областта в обществения сектор ние работим с други неправителствени организации от Европа, и избрахме работа на две равнища, световно равнище в рамките на ОНЕ, тъй като е Международна година на водата и в рамките на Европейския съюз, <clears throat> където пък има година на европейските граждани. По отношение на водата трябва да припомня две неща. През 2000 година беше приета директива за водата, в която е посочено, че водата не е стока, не е търговска услуга, както много често се смята за други блага, които ние смятаме, че са блага, общо благо в рамките на ООН през 2010 година беше приета резолюция, която ни даде възможност да постигне напредък. А именно, че водата е основно човешко право. И точно въз основа на това изградихме нашата кампания Право на вода. Основаваме се също и на договора от Лисабон, за да може в рамките на тази европейска гражданска инициатива да постигнем комисията сериозно да обмисли допълнително законодателство за водата, изхождайки от водата като основно право, на което всички имаме а, право, а не като а, стока, която се постига с конкуренция. И искаме, е, благодарение на тази гражданска инициатива, господин Диамандур, да, да помогнете да, всички граждани да бъдат максимално активни. И след една кратка презентация ще ви приканя всички да подпишете подписката, предложена от нашата гражданска инициатива. Сега ще премоля техниците да пуснат презентацията.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 je vais demander également de... Ще помоля сега да започнем и след видеофилма да презентацията по PowerPoint. водата е човешко право. виждате тук, трябва да има вода за всички. но кой ще плати фактурата? И е, тук се показва как това основно право да се зачита. Е, защото продължаваме да, да, хората да живеят е, с понятията на пазара, на конкуренцията. Ние настояваме, че не може да има либерализация в областта на водата, защото водата е обществено благо, обществена услуга, която е жизнено важна за всички. Така че като искания – Искаме снабдяването и пречистването на водата да не се подчинява на правата на конкуренцията. Комисията да предложи законодателство и правила, гарантиращи достъпа до вода и е, е, пречистването на водата във всички 27 държави членки и възоснова на това законодателство да се е, да много по-далеч и е, това, което е предложено от ООН е да се превърне в достителност, т.е. да се гарантира е, глобален достъп до чиста вода. Всъщност, чрез е, тези 1 милион 365 хиляди подписа на нашата петиция, ние искаме менталитета в Европейския съюз и директно се обръщам и към комисията да еволюира от един подход съсредоточен върху пазара и конкуренцията към едно поведение достойно за обществения сектор и подход основан на правата. Чрез нашата гражданска инициатива ние искаме хората да се здобият възможности да действат. И си дадахме сметка, че основните опасения на гражданите е, че водата не се разглежда като основно право. Няма да чета всичко, което фигурира на слайдовете. Искам само да припомня а, проблема между а, връзката основно право и достъп за всички. През миналата година, през април, служител на Веолия, мултинационална френска компания, беше уволнен, защото беше отказал да спре водоснабдяването на бедно семейство. И е, Веолия е, го е уволнила, защото е, смята, че семейството, макар че е, е бедно, е просто ненадежден платец. И, така че е, тук вълдата не се разглежда като право, а като услуга, като стока. И генералният директор на Нестле също е, не смята, че има е, причини да не се приватизира водата. в Франция сме малко шизофренни. Аз съм французойка, Председателка съм на гражданския комитет в, в, в рамките на Европейската инициатива на гражданите и знам, че в собствената ми страна има поне два, две големи мултинационални компании, Суес, Суес и Веолия, в областта на чист, пречистването на водата. И въпреки това във Франция има местни представители на местния власт, на националната власт и на европейско равнище, които работят в, в, в нашата насока. Ние работим с други организации, както виждате от този слайд. Създадахме един граждански комитет, който има 33 членове. И освен това, създадахме е, екипи е, във всяка една от държавите. Е, това функционира. Имаме и посланици, т.е. лица, които са известни във всяка една от страните, които позволява да се задейства Напри... инициативата. Например, в Германия един хуморист просто предизвика истинско цунами в областта на водата, защото даде подкрепата си по своя си начин и така успя да събере над 1 милион подписа само в Германия. Както би казал Обама, yes we can. И и сега всъщност идеята е да намерим някакво балансирано участие, е, защото милион и 365 хиляди подписа е добре, но трябва да се изпълнят и други критерии, а именно някакъв баланс е, спрямо демографията на нашите страни. Виждате, че във Франция имаме само 11 хиляди подписа. Е, така че е, вижте веб страницата на Right to Water и подпишете. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Анмари Пере. Това е представенето на Европейската гражданска инициатива. Виждате как може да се постигне промяна. Разбира се, тук мислим за здравето на европейските граждани и за това сега ще говорим с Питер Гьотче, който отиде през 2011 при омбудсмана и каза, че Европейската агенция по лекарствата отказва да предостави а, докладите за безопасността, свързана с използването на две лекарства за намаляване на теглото. Нека да ви разкаже. Благодаря за поканата. Наистина не знаем как да използваме лекарствата си по безопасен начин. В Европа и Съединените щати лекарствата са една от основните причини за смъртни случаи след сърдечните проблеми и раковите заболявания. Проблемът е, че много често ние не знаем достатъчно за вредите от лекарствата. Само около една втора от всички опити с лекарства са публикувани официално. И дори това, което е публикувано, понякога е подвеждащо. През 2007 година бяха представени две лекарства за загуба на тегло пред на Европейската агенция по лекарствата, за да се получи предварително разрешително за пускане на пазара. А, Томас Лунгрен, който е директор на тази агенция, отказа да ни даде достъп до тази информация и ние се оплакахме на Европейският омбудсман. Казахме, че а, много често ни се отказва достъп до данните, че не се дават фалшиви данни или пък данните ни се дават твърде късно, когато вече те са безполезни. А, в крайна сметка, а, стигнахме до омбудсмана. Той провери докладите, които ни се дават и в крайна сметка установи, а, че наистина са ни дадени не толкова важни данни, които ни трябват. И в крайна сметка ни се даде право. И по настояване на омбудсмана получихме, а, е, получихме данните. Томас Лунгрен напусна агенцията няколко месеца по-късно и стана консултант е, за една фирма за лекарства, нещо, което е забранено по статута на агенцията. Той трябва да не прави подобно нещо в продължение на две години след напълзването си. Така че определено имаме проблем с прозрачността. От януари 2014 година Европейската агенция по лекарствата ще трябва да осигури обществен достъп до всички доклади за лекарствата, както и протоколите и данните за абсолютно всички такива лекарства и гражданите ще могат сами да проверят проверяват. Това е невероятен напредък за общественото здравеопазване, но естествено лекарствената индустрия се опитва да спре този процес. Две компании вече подадоха жалби в Европейския съд и ако и ако успеят, ние лекарите ще успеем продължаваме да убиваме пациентите си в огромен брой, а, просто защото не знаем какво се крие зад лекарства. Това е скандално. Европейската комисия предложи преразглеждане директивата за клиничните изследвания и е, евентуално да се позволи достъп до е, данните, свързани с изпитванията на лекарствата. Това е добре, но не е достатъчно. Много често тези данни са подвеждащи или пък ни се дава твърде късно, така както стана с Европейската меди... агенция по лекарствата. Имаме два стандарта. От едната страна за Европейската агенция за лекарства и друга за всички други е, действащи лица. Ние искаме е, повече прозрачност за това, което се прави по клиничните изпитвания и е, повече информация и по-бързо достъп до информация. Много често става така, че грешката се повтаря. И това се дължи точно на липсата на достатъчно информация. Тоест, ако една компания е успяла да види грешката, която е направила предшественика и пуснал на, на пазара някакво лекарство, естествено те няма да повторят същата грешка. А по този начин ние увеличаваме броя на грешките в сектора на здравеопасването. Мисля, че имаме нужда от повече информации, повече дискусии, за да имаме правилно вземане на решение от страна на лекарите. Не така трябва да процедира науката. Науката трябва да бъде проверявана от други, независими от финансовите и търговски успехи, които манипулират данните. Това трябва да спре. Следващият месец членовете на парламента ще гласуват измененията на директивата за клиничните изпитвания. Надявам се, че ще гласувате за нещо повече от това, което имаме сега. Иначе всичко ще бъде загубено и ще продължим да даваме право на търговските амбиции на, на лекарствената индустрия. Ние имаме нужда от ясни и а, достоверни данни за всички клинични изпитвания. Това е нашето медицинско право. Благодаря. Благодаря на, на Петър Гърче. И сега нека да дадем думата на Райне Новак. Както вече беше казано, той е организирал една кампания за почистване на Европейския съюз. Това е кампания на терена. Нека да чуем сега нашият оратор. Thank you. Благодаря. Знаете, че аз съм роден в един малък, на един малък остров, наречен Йома, той е близо до Естония. Така че, докато пътувах, имах доста време да обмисля нещата. Като виждам колко много хора са се включили в обсъждането по Твитър, ще ви помоля да направим нещо. Ако обединим усилията си, всички ние, които имаме а, желание да, попр... да поправиме в Европа, мисля, че трябва а, да благодарим на всички, които се включват в тази инициатива и предлагам да го направим. Като слушам днешното събитие, то ми се струва малко скучничко, с дълги речи, така че аз няма да се включа по този начин. Всички ние имаме една мечта. Ние в Естония също. Нашето наследство е наследството на Европа, в която често пъти сметището беше нерегламентирано и се превръщаше в букло... Европа се превръщаше в буклучарник на практика. Това обаче много отдразнеше и мене и някои от приятелите ми. Ние решихме да направим един последен отчаян опит да променим нещата. И затова искам да ви покажа едно съвсем кратко видеофилмче. Ако може някой да ми помогне, за да го пуснем. Thank you.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

In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. meie esimene ülesanne oli tegelikult äh, üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et äh, mis olukord valitseb ja siis ka see olukord äh, nii-öelda ära kaardistada, et, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud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 Let's do it. Благодаря ви. Когато пристигнах, разговарях с господин Диамандурус и той ме попита дали мога да помогна а, при мобилизиране на гражданските усилия, защото аз се занимавам с това. Мобилизирането на гражданите а, е нещо, като да питате как да накарате една маймуна да скочи хората няма нужда да бъдат ангажирани, защото те са си ангажирани. По-скоро политиците трябва да бъдат ангажирани и те трябва да се ангажират с реалностите чух от предишната дискусия да се каже, че трябва гражданите да разберат. По-скоро трябва политиците да разберат. Не би трябва да ме аплодирате за това, което казах, защото то е, е по-скоро храна за размисъл. Искам по-скоро да обсъдим какво да правим. Всички е, на всички ни е писма, писнало, на всички ни е омръзнало да слушаме и политици, и какво ли не, а ако продължаваме да стоим с кръстани ръце, просто няма да стигнем до никъде. Трябва обаче да се обединим, да обединим усилията си и повярвайте ми, това е страхотно. А, ние го направихме, за да решим проблема с отпадъците и той се превърна в нещо приятно. При това е напълно постижимо трябва да си призная, че много мразя акции по почистване, защото просто аз не съм човек, който обича да чисти. Ех, може още няколко пъти да го направим, ама до там. Всъщност миналата година 96 държави участваха в Световния ден за почистването. Аз просто не мога да си представя как е възможно, защото явно, че проблема е един и същ навсякъде. Ние обаче не събирахме отпадъците, а по-скоро е, се опитахме да прочистим съзнанието си. Това е социална промяна. И когато хората разберат, че е приятно да правят нещата а, е, с обединени усилия, а, е, да имат общи цели, а, това е чудесно. Най-ценното в тези а, акции по места е, че те са автентични. Човек е верен на себе си. Ако разгледате е, структури, като примерно големите фирми, те имат тежка иерархия. Една фирма, която произвежда коти, примерно. гледа на нас като машина за потребление, което не е лошо. Но ако същото въжи и за обществото, се оказва, че в тази иерархия има и много излишни неща, че ако ги премахнем, ще работим доста по-експедитивно. Именно това е причината младите хора да не гласуват. Гласуването е останало от 19 век. Така е. Политиците да държат дълги речи, това също е типично за 19 век. Елементарно можем да разправяме на хората как да се ангажират, как да са активни, но те ще го направят само тогава, когато видят смисъл. И това въжи за много държави. Както, примерно, почистването на Косово миналата година. За първи път там беше проведено такова национално събитие, на което 35 000 души а, се ангажираха без да искат подкрепа от Европейската комисия. Те просто сами си организираха събитието. Или в Босна където мюсюлмани и християни се обединиха и работиха заедно, за да почистат страната си. Мисля, че това е нещо ново. Или може би нещо много старо, което преоткриваме. и разбираме, че, на, че по места ние всъщност сме много еднакви. Всички ние искаме е, нещата да са чисти, а политиката отдавна вече не е чиста. И мисля, че ако ние имаме светли мечти, можем да постигнем това, което искаме. Така че за мен, поне моята мечта е света да е чист. Аз да мога да отида и аз отивам а, на брега в, след буря и събирам буклуците, които морето е изхвърлило от а, датската страна. Така че ако всеки от нас го прави, мисля, че ще постигне много. Не много отдавна, преди около хиляда години сме можели да пием вода направо от реката. Защо да не можем и сега? Ако наистина изчистим Европа, а, вероятно ще можем. Освен това ще се създадат множество нови работни места. Можем да си помислим поне как нашата идентичност да стане съвместима с този по-чист свят. Да помислим как можем да създадем нещо ново, което може би е много крехко, но е красиво. Това това е. Аз не съм много добър оратор, но обичам да говоря надълго, така че с това приключвам. Благодаря ви. Благодаря много, Райнар. Това са все съвсем конкретни а, въпроси, които обаче са в резултат на някои мечти. Но все пак почистването е нещо съвсем конкретно. Имаме и въпроси от аудиторията, имаме и въпроси в Твитър. Да, имаме много съобщения и въпроси към ораторите, така че ви моля да отговорите на по-конкретните такива. Нека да цитирам някои по-общи въпроси. Първо отправени към комисаря Шевкович. Въпрос от София. Кога ще усетим резултата от Европейската инициатива на гражданите и колко ще трае процедурата по регистрацията? Освен това, от Европейския алианс на гражданите, как какъв е смисъл да се включваме в такива европейски инициативи, тъй като има и много други възможности. Има и много въпроси, свързани с права на малцинствата, въпрос от полското представителство, как се отнася всичко това към мълцинствата, етнически, религиозни и прочие. Има много въпроси за ромско по ромските теми, е, въпросът за ромите и пътуването, друг голям блок с въпроси и много оживено е дебатирането на въпросите на младите хора. Във всички европейски представителства се пита по този въпрос. В Пиемонте, примерно, как ще, от Пиемонте, примерно, как ще мотивирате младите хора да гласуват в изборите, холандското представителство на парламента. А как стоят нещата с по-младите хора, които все още нямат право да гласуват? Как могат те да си дадат мнението по европейските политики? И в Швеция, от Швеция питат, основен проблем сред младите е безработицата, какво предлагате за решаването му и Следващото съобщение от представителството в Португалия не трябва ли чрез образование да се постигне по-добро обединение на европейските граждани. Това са някои от основните въпроси. А сега аудиторията. Госпожо, мисля, че ви искахте думата. Благодаря. Аз се казвам Грауда Ален и съм а, член също на парламент. И имам забележка относно гражданската инициатива. Опитваме се, надявам комисар Шевчевич да ни помогне, за да имаме едно достойно отношение към победните граждани. Трябва да имаме равно отношение, когато организираме изслушвания и комисията по петициите, когато тя е, е основната комисия. И трябва заедно да изготвяме и да не обещаваме на гражданите, че те ще взимат едва ли не решенията. Трябва да бъдем сериозни с тях. Е, искаме тази инициатива от нас, от страна на парламента, да бъде някакси по-лесна за използване. Относно клиничните изпитвания, благодаря за презентацията. Искам да ви предупредя, омбудсмана е една северна традиция. Но тук има е една тенденция в този парламент всичко да се споделя в а, партии. Да не стане така, че да имаме един политически а, омбудсман. Та ние, а, нека да си спомним първоначалната идея за омбудсман, за северните традиции. Омбудсмана трябва да бъде извън политическите дебати. Трябва да бъде безпристрастен и да гарантира доверието на гражданите в институциите. Това е единствената институция, която е директен носител на исканията на гражданите. Нека да запазим първоначалния вариант на тази институция. Благодаря. А сега нека да пристъпим към следващия, който иска да се изкаже, господинът там. Добър ден, Брино Браси. Аз съм представител на, център, на Международния център за европейско обучение. Явно Европейската гражданска инициатива променя своите методи. Имам чувството, тъй като изслушвам нашите е, гости тук, че като че ли се променя целта на европейската конструкция, а именно вървим към една по-хуманна, по-човешка Европа искам да се обърна към представителите на тези европейски граждански инициативи. Каква, какво измерение смятате, че ще вземе метода от долу нагоре? Ние споделяме техният метод. Албер Швайцер казваше, примерът не е най-добрият начин да се променят нещата. Това е единственият начин. Виждате какво е станало в Естония. Същият пример а, е бил взет. Този пример е бил последван в Косово и в още 96 страни, доколкото разбрах. Виждате до каква степен едно местно действие може да послужи за интеграция на целите в Европейска гражданска инициатива. Благодаря, казва председателя. Може би комисарят трябва да отговори в Господин Шепчевич. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси, които бяха зададени от тези, които комуникират с нас през Twitter, както и от аудиторията. А, относно за Европейската гражданска инициатива, да, от дискусията днес виждате, че нещата се променят. Виждате колко инициативи са стартирани. Виждате как се връща партиципативната демокрация в Европейския съюз. Виждате как гражданите директно могат да повлияят. И едновременно с това да се забавляват, така да се каже. Напълно съм съгласна с казаното от господина залата, а именно, че тази инициатива превръща, дава един по-човешки облик на Европа. Относно процедурите, относно времевите измерения, знаете, комисията поиска да се удължи периода, за който се събират подписите. Преди беше казано, че ще бъде една година, след което се отнема известно време за проверка на подписите. И аз мога да кажа, че ще направя всичко възможно да третираме всички европейски инициативи, които стигат до нас с нужното внимание. Естествено, ще се свържем и за съответните комисари и смятаме, че и Европейския парламент ще, организ... ще има важна роля, като организира изслушване по правилен начин. Защото не е нужно само да се създават възможности за организаторите да споделят опит, но и да се води една дискусия върху всички аспекти на предложението и да се дадат насоки и да се помисли как точно ще се осъществява инициативата, за да може Европейската комисия да има в крайна сметка ясна визия как да процедира. Но в колегиума на комисарите, е, моите колеги също задават въпроси. Как се развива инициативата, какви конкретни теми се споменават най-често. Така че, виждате, това също вече променя дебата, Тоест, комисарите се интересуват как могат да помогнат, как могат да мобилизират хората и за в бъдеще нещата сигурно още ще се променят, защото виждате как една платформа за социални медии може също да участва в мобилизацията. Има международни споразумения, има едни демократични течения, които се развиват, които засягат вече все повече и повече целия свят. И тук в Европейския съюз имаме а, много голям водещ фактор, защото колкото по-лесна е системата, колкото по-лесно може да се използва тя, съответно, толкова повече ще се развива електронната демокрация и съответно ще се изгражда обществото. Относно проблеми като младите, заедостта на младите, мълценствата, ромите. Аз съм от Словакия. Там имаме много голямо ромско мълценство. И се радвам да чуя, че този въпрос се засяга и на европейско ниво. Отне доста време на Европейския съюз да осъзнае, че това не е просто един а, въпрос, свързан с националните граници. Не, имаме нужда от европейски решения. Трябва да се учим и да, поче, да се получим от добрите практики. И се радвам, че имаме европейска стратегия за ромите и yeah, е също вече държавите предлагат национални стратегии за подобряване на условията на ромите. Тези стратегии се оценяват взаимно и е, се опитваме да ги адаптираме, за да подобрим ситуацията на ромите в Европа. Комисията се отнася много сериозно към този въпрос младите се сблъскват с невероятно тежки времена в Европейския съюз. Това може би е най-добро е образованото поколение европейци след Втората световна война и е, въпреки всичко те са най-големия дял в безработните в Европейския съюз. Какво трябва да направим? Първо, да подобрим образователната система. Тоест, да видим как обучението в университетите се напасва към пазара на труда. Трябва да го направим веднага, за да не се окажем с едно изгубено поколение в Европейския съюз. Освен мейките възможности, които ние можем да окажем, трябва да се опитаме да мобилизираме бюджетните средства, които имаме, да се сътрудничим повече с националните власти и да се опитаме да мобилизираме парите по такъв начин, че да се създаде ясно работна среда за младите. Радвам се, че Европейския съвет реши в новата финансова перспектива 6 милиарда евро да бъдат заделени точно по този въпрос. И се надявам, че това може да бъде осъществено съвместно с националните законодателства. Благодаря. Сега трябва да бъдем кратички. Имаме не повече от 20 минути. Нека да дам думата сега на Анмари. Имаше въпрос от Брино за измен... измерението на подхода отдолу нагоре. Два отговора. Първи по ефект от европейските граждански инициативи. Ние в момента сме в разгара и все още не можем да преценим какъв ще бъде резултатът. Е, първо трябва да бъдат предадени петициите или в хартина, или в електронна форма. След това ще видим каква ще е реакцията на националните власти и след това петициите трябва да бъдат предадени в мес... в... на комисията, която има 3-месечен срок за да отговори и едва тогава, поне по отношение на нашата инициатива Право на вода, ще разберем дали комисията ще приеме да помисли за законодателство, за директива или просто ще отхвърли инициативата. И както посочи Изабел Дюран, тогава това, което не, няма да се направи от комисията, ще трябва да се внесе в Европейския парламент. И тук обвързвам това с идеята за движение или инициативи отдолу нагоре. Това, което не, не се, няма да се направи на високо равнище, трябва отново да слезе надолу и да се изкачи постепенно. По отношение на ролята на Европейския съюз, мисля, че чрез нашата инициатива право на вода показваме, че е, могат да се поемат и ангажименти на местно равнище. Има а, е, такива участници от общини, от Сдружения на общини. И мисля, че е много важно да се даде един човешки облик. Ние имаме харта за основните човешки права, която е част от договора от Лисабон. И може би точно на тази основа трябва да се ангажираме. И накрая искам да кажа, че е, може именно чрез подобни европейски граждански инициативи да се намери нов баланс между това, което се прави общо, дискретно да не кажа секретно, между, в тесен кръг от посветение и лобирането. Знаем каква е тежестта на лобитата в, в европейските институции. И смятам, че когато а, действията на активните европейски граждани, както настояваше и Европейския омбудсман, могат да дадат повече видимост и да потикнат редовия гражданин да действа, защото си дава сметка, че го слушат и повече, че го чуват. Благодаря, Мария. Сега да дадем думата на Хайно съвсем накратко, защото има много въпроси свързани с младежите. Видяхме и видеото, видеофилмчето, на което много млади хора а, бяха ангажирани, а това са хората, които би трябвало да гласуват. А, имаше въпроси от, от холандското представителство на парламента по този въпрос как да ангажираме младите хора? Вие като че ли го правите успешно. Как да ги мотивираме, особено следващата година, поне от тези, които вече имат право на глас, да изпълнят това свое гражданско право и да гласуват за евродепутати другата година? Как да ги мотивираме да гласуват, нямам никаква представа. А, как да достигнем до тях? Ами трябва да бъдем честни. А, лесно е да го кажем, но тези млади хора са свикнали да казват това, което мислят. Те не са преживели времената, които нашето поколение е преживял. Така че всичко опира до езика, така ли? Опира до това човек да бъде искрен, да говори от сърце. А вие, ако вие сте политик, как, как бихте говорили с тях? Вие не ме разбирате. Не става въпрос за думите, а за усещането. А, винаги ми прави голямо впечатление как хората умеят да боравят с езика, да си играят с него, за да създават съответното впечатление. Как ще накарате младите избиратели да отидат до урните? Да го кажем съвсем просто ако сме го загазили, да си признаем, че сме го загазили и да се опитаме да разчистим терена. Това е. Гонди, има ли други е, съобщения в Твитър? Още два въпроса, защото нямаме време. От представителството на парламента в Полша към вас, Райнер, вашият опит, как смята, според вашия опит, как ще накарате младите хора да се интересуват от политиците, от политиците и румънското представителство се обръща към омбудсмана. Как според вас трябва да работят регионалните и национални омбудсмани, защото там това е важен въпрос. Заповядайте. Андрес Горбик, економически и социален комитет на Европа. Искам да ви благодаря за възможността да присъствам на това събитие и да участвам в обсъждането, заедно с всички, които участват в националните дебати. На национално ниво дебата също е изключително важен. Важно е да се проведе такъв в отделните страни, не само в Брюксел. Искам да ви попитам. Това е годината на европейските граждани и тя ни дава възможност да постигнем съвсем конкретни резултати. Може би и вие, и комисията бихте могли да ни цитирате примери за конкретни действия, а именно, какво сте направили, за да общувате по-добре с гражданите? Може ли да ни дадете примери, които ще стимулират хората да бъдат по-активни? Да, има и въпрос тук от госпожата. Казвам се Рейчел Танзи. Аз работя в Европейската обсерватория в от една страна политиците трябва да слушат гражданите. Другата страна на въпросът обаче е дали комисията сериозно разгледа, разглежда въпросите, които се повдигат в тези европейски а, граждански комитети. Но от друга страна, големите компании, големия едрия бизнес може ли да бъде ангажиран? А, примерно Томас Лонгрин от Европейската агенция по лекарствата каза някои е, страшни неща. Е, чуваме, че за различни, по различни търговски съображения е, политиците работят срещу интересите на гражданите. Така че моят въпрос към комисаря е какво ще направи комисията, за да постигне равновесие между гласа на гражданите и гласа на едрия бизнес? И към омбудсмана въпрос. Вие в момента се занимавате с жалби от моята организация и други НПО-та, а именно за това как комисията се занимава с въпроса на въртящите се врати, а именно конфликта на интереси. Преди да сме чули резултата от процедурата, как според вас трябва да се промени културата, за да се защити по-добре обществения интерес? Никифорос, искате ли вие да започнете? Um... Благодаря. Много въпроси бяха отправени към мен. Позволете да направя нещо нетрадиционно, да се опитам да отговоря, като обединя темите – а след това ще се опитам да отговоря на някои от конкретните въпроси, ако имам време, разбира се. Имате десетина минути. Нека да избера някои отделни фразички. Комисарят каза, че всичко това, за което говорим, се случва в момента, докато докато си говорим, че нещата трябва да върват отдолу нагоре, да бъдем почтени и честни. И като си помислим за какво всъщност е, защо е организирано това събитие и да го сравним с миналогодишното, трябва да кажем, че има много силно въздействие върху начина по който се развива обществото от страна на информационните технологии. Това влияе на начина по който ние общуваме, по който провеждаме споровете, включително и в момента. Ние отговаряме на въпроси, зададени от гражданите из цяла Европа. Така че всички ние сме в началото на един дълъг процес на обучение. А в хода на този процес ние общуваме и помежду си с гражданите. Така че бих искала всичко това да вземем предвид, като кажем, че омбудсмана се опитва да държи ръката на пулса на обществото. Не искам да се хваля, не искам сам да се тупам по рамото, но нека да кажем, че ние разбираме реалностите, разбираме, че е, тези реалности се променят много бързо и ние сме връзката между гражданите и Европейския съюз. И казваме, ние ще отговорим на вашите потребности и ще се опитаме да задвижим нещата малко по-бързо, отколкото сме го правили през последните 10 години. Надявам се, че същото ще правят и тези, които ще дойдат след нас. Така че да, омбудсманът много често се описва като човешкото лице на а, европейската бюрокрация. Опитваме се да бъдем а, начина да търсим отчет, да търсим отговорности, колкото а, по-добре го правим, а, толкова по-успешна е тя, така че трябва да продължаваме. Освен това, трябва да има все повече инициативи отдолу нагоре и все повече честност и почтенност, точно така, както вие го казахте. Позволете да отговоря на някои конкретни въпроси. Първо, искам да благодаря на госпожа Алкен за а, това, което каза за Европейския омбудсман. Аз нямам право да коментирам или да обсъждам процедурата по избора на моя а, наследник, така че вероятно процедурата ще бъде същата, каквато е била в миналото и следващият омбудсман ще бъде добър избор. Позволете сега да отбележа, че сред нас са поне четирима омбудсмани. Господин Сабо, това е омбудсмана на Унгария, госпожа Орайли, е, омбудсмана на Ирландия, господин Алекс Недермайер, е, национален омбудсман на Холандия и кандидат за омбудсман господин Маркос Ягер, е, виж служител от съвета на Европа. Желая им успех и искам да уверя всички, че тази институция ще продължи да работи за интерес, в интерес на гражданите. Как Европейския омбудсман общува с националните такива? Имаме една много силна мрежа. Тя съществува от 18 години, беше организирана от моя предшественик, в нея са включени всички национални и регионални омбудсмани, така че ние действително организираме смислени обсъждания на важни въпроси. Координацията се извършва от службата на Европейския омбудсман. Имаме и специален раздел в нашата интернет страница, посветена на тази мрежа. Имаме и ежедневник който информира за дейността на омбудсмана. Можете да се обърнете към националния омбудсман или към нас направо, но това е един от най-важните механизми, които дават възможност на гражданите да се срещнат, да, се, да представят своите въпроси пред омбудсмана на национално или европейско ниво. Омбудсманът се занимава много с правата на мълцинствата. Занимава се по-конкретно с ромите, защото те са особено уязвими. Омбудсманът се занимава и а, много с, младеж... с а, проблемите на младежите. И нека да кажа, че ние сме ангажирани и активно защитаваме правата на хората с увреждания. Европейския съюз подписа първата конвенция а, по този въпрос. А сега съвместно с, с ОНЕ създаваме една обща рамка, да използваме тук бюрократичната фраза, за да можем да следим изпълнението на а, тази на този конкретен а, документ а, заедно с комисията, парламента, омбудсмана също е много бдителен в това отношение. Ние получаваме сигнали, свързани с а, правата на младсинствата и реагираме по тях. А, хартата за човешките права в Европейския съюз има правно задължителен характер, както за отделните държави членки, така и за европейските институции. Тоест, трябва да бъдат гарантирани от правна гледна точка правата на младсинствата във всяко, във всяко отношение. Така че омбудсманът е много бдителен в това отношение и е много ангажиран с тези въпроси. Позволете да отговоря на въпроса от Европе... поставен от Европейската обсерватория. Да, там жалбата а, се разглежда. Този а, тази процедура тече и отново ще кажа, омбудсманът а, следи за а, спазването на законът, а именно как комисията не позволява практики, които са известни като въртящите се врати. Тоест, не искам да коментирам повече по този въпрос, защото все още случаят не е приключен. Ако позволите, ще се огранича до тук, защото иначе би било несправедливо и по, жалбопод... и по отношение на жалбоподател, и по отношение на комисията. Другите примери. Господин Гачек даде един много важен пример, много съществен пример. Радваме се, че на практика успяхме да променим една отдавнашна политика на Европейската агенция по лекарствата, а именно въпросът свързан с предоставяне на медицинска информация и информация от изпитания на лекарства. В миналото имаше 8 децентрализирани, 88 децентрализирани институции в целия Европейски съюз, които занимават с този въпрос. В момента те са 43, но тяхната дейност има въздействие абсолютно непосредствено ежедневно върху европейските граждани. За какво става дума? Хранителни продукти, лекарства, околна среда, граници, химически вещества, химикали. Всичко това е свързано с ежедневието на гражданите. И всичко това се обхваща от моите правомощия. Аз съобщувам с всички тези институции и на практика започнахме една инициатива тези е, организации да спазват своите задължения по смисъла на Хартата за човешките права. И аз е, полагам всички възможни усилия за прилагане на практика на европейското законодателство, така защото гражданите наистина да се ползват от правата си. А, така че Европейската агенция по лекарствата е само един пример а, за нашите дейности а, с, а, в работата на всички тези институции, 18-19, с изключение на Агенцията по храните в Парма. А, и мисля, че това е един добър пример. През последната година се опитваме да увеличим прозрачността в Европейския съюз и да увеличим отчетността, да подобрим отчетността. Докладът от миналата година показва, че 80, в 82% от случаите всички институции са спазили препоръките изискванията и на вас оставам да прецените дали тази цифра е приемлива или не. В а, кавички нашият клиент, не ми харесва тази дума, но все пак, нашият основен клиент е комисията. Две трети от жалбите са подадени срещу комисията. В присъствието на комисара, който отговаря за социалната дейност, искам да кажа, че това не се дължи на обстоятелството, че администрацията на комисията създава особено тежки проблеми. Точно обратното. Администрацията е прекрасна, но тя администрира две трети от Европейския съюз. 5 души работят за Европейската администрация, 36 хиляди само в комисията. Така че в Европейската комисия степента на спазване на изискванията също беше 82%, както и всички. Затова именно казах, че добрата администрация трябва да завоюва нови позиции и много важна част от нашата мисия е да създадем една култура на услуги, един менталитет, който според който да се разбере, че държавата съществува за да служи на гражданите, на обратното. И през последните 8 години аз поне полагах усилия в това отношение. Имам ли още време? 30 секунди. Добре. Един въпрос. имаше един въпрос. Какъв е профила, който аз бих искал да има бъдещия омбудсман. Ще отговоря. Всичко, което съм направил аз през последните 10 години, са все проблеми, предизвикателства пред новия а, омбудсман. Той ще трябва да отиде още по-далече и да надгражда над успехите, а да използва и провалите, за да вървим напред. Благодаря много. Благодаря, Никифорус. Никифорос Стимандурос, европейски омбудсман, който приключва 10 годишния, 10 годишната си кариера като омбудсман. Този, който ще наследи този пост, със сигурност ще има много работа да свърши, за да се изравни с настоящият омбудсман. Дами и господа, благодаря ви, благодаря на всички, които участваха в нашия дебат от 30-те офиса в отделните държави, а също и всички наши изложатели по интернет. В Евронюс имаме 10 минути да разгледаме такива конкретни въпроси. Та днес имахме 3 часа. Но виждате, че и те не стигнаха. Има много аспекти, които трябва да се дискутират. И винаги се питаме какво ще стане после, как ще канализираме а, и гнева, и енергията, и а, как ще насочим към омбудсман, към петиции или към някакви е, инициативи на терена. Още веднъж тази година, година на гражданските инициативи, на гражданството. И ако не се променят нещата, ако нямаме повече самосъзнание на европейци, повече активизъм, ще бъде трудно да постигнем нещо. Още веднъж благодаря ви за участието и до догодина. година.